Започвам от 8. Аз съм представил предложение за заличаване на доста елементи. когато се казва, че трябва нелоялната търговска практика да бъдат преследвани по адекватен начин, а вчитам, че не е наложително да се посочват конкретни случаи или отделни държави, или отделни инструменти, като се има предвид това, което става в Либор и ЕРИБОР. Освен това, считам, че в 13 параграф не съм убеден, че закрилата на потребителите изисква тяхното участие в управителните съвети на големите фирми и 20% да е, са заделени за тяхно представителство. Аз не съм за съвместно управление между потребителите и управителите на фирмите. Но разбира се, трябва да се обсъди коя е най-добрата формула. Аз също предложих да се заличи нещо в 15 ти параграф, що се отнася до альтернативното разрешаване на спорове. Не защото съм против а, идеята като цяло, а защото ми се струва, че формулировката не съответства на това, което гласувахме в нашата парламентарна комисия. Има 8 изменения, които бяха представени от колегите по този текст и съм убеден, както каза преди малко и докладчикът, че ще постигнем добри компромиси по време на заседанието следващата седмица. Искам да се спря още на няколко важни момента. Тук не става дума за заличаване, а за добавяне. С някои колеги от ЕНП ние предлагаме да се добави нещо свързано с информирането на потребителите, точка четвърта. И информацията трябва да бъде целенасочена, да бъде съпоставима там, където е възможно, а да не изпадаме в клопката да представяме непрекъснато все повече и повече информация, все повече и повече данни за потребителите, така че те да не могат да смелят цялата тази информация. Трябва да им се представя тя в по-синтезиран вид. Трябва да има също веб-сайтове, които позволяват сравнение. Това е нещо изключително важно. В много случаи в нашата комисия аз съм настоявал и това съм го включил в предложение за изменение. Информацията по правата на потребителите а, трябва да включва не само потребителите, но и предприятията, защото потреб... тези предприятия не винаги познават какви са, какви са правата на потребителите. Тези, които предоставят стоки и услуги, не са наясно изцяло с правата на потребителите. И считам, че ако има по-добро разбиране, ще се бъдат избегнати в последствие съдебни спорове. Искаме също да се отиде малко по-далече от текста, който предлага в точка 7 докладчикът. В нашите страни има вече и без друго доста консумация, но трябва да се отчита какви са възможностите за използване на съответните стоки в рамките на срока на, на годност, как да се управляват те по-добре. Всичко това, разбира се, трябва да се отчита и при изготвянето на многогодишната финансова рамка за 2014-2020. Знаем, че това е труден въпрос. Трябва да бъде разрешен между институциите. Коректното финансиране е достатъчно амбициозно трябва да бъде това финансиране, защото програмата за потребителите е е доста малка по размери, затова няма да засегне голяма степен бюджета. Някои колеги от НП предлагат да се примахне обаче този параграф. Аз лично не искам той да бъде премахван, защото би бил погрешен сигнал в настоящия контекст – и това ще означава, че няма достатъчна подкрепа за комисията, а тя трябва да бъде подкрепена във всички аспекти, свързани с реализирането на тази програма. Благодаря. Благодаря. А сега да поема ролята си на докладчик Сянка. С госпожа Каниоти работихме заедно, защото ние вярвахме, че заедно ще можем по-добре да очертаем някои от проблемите. Много специфичен а, отговор дадохме на предложеното от комисията в смисъл, че ние очертахме приоритетите, добавихме някои нови идеи към предложеното от комисията, смятайки, че тези няколко неща са изключително важни за потребителите в Съюза. И освен това, не сме абсолютно сигурно, че, сигурни, че всичко, което е включено в предложението на а, комисията, а, е попаднало точно на мястото си. Смятаме, че някои неща не са в поле, а, полето приложеното на този документ. Аз ще очертая пред вас няколко от конкретните елементи и ще видим след това доколко бихте ги преценили вие като важни. Така, има някои аспекти на конкуренцията, а, които са важни за потребители. И аз мисля, че не обръщаме особено внимание или поне достатъчно а, внимание а, на а, конкуренцията от гледна точка или от позицията на потребителя. А, комисията а, по конкуренцията като че ли имаше една малка група, която се занимаваше преди с именно потребителите и отражението на конкуренцията върху тях, но а, съвсем разбираемо, те, те днес са много заети с а, регулирането на финансовите услуги, защо финансовия пазар и други а, такива много важни за момента а, въпроси. И а, председателя а, на комисията изрази своето съгласие с моите а, бележки именно в тази сфера. Освен това, аз мисля, че в онлайн света в, а, а, има едно антиконкурентно поведение, т.е. противоречащо на а, правилата за лоялна конкуренция. Наистина, а, могат да се направят много независими а, сравнения от страна на потребителя на цените, но а, все пак това може да бъде, това отнема много време и може да бъде а, направено и предлагано от а, онлайн структурата за търговия като цяло, не само отделните компании. Разбира се, ще става все по-трудно трудно да се обхващат цялата информация, която е налична в интернет. и представители на британските потребители в дигиталния свят говориха с мен по време на една среща и посочиха, че а, доста често или все по-често става, а, че а, на базата на данни от профила на всеки един от потребителите започва да а, се предлага не само реклама, на този потребител, но и също така започват да се предлагат различни цени за различните потребители във връзка с различията в техните индивидуални профили. Е, ето защо аз искам да видя да, един интегриран подход в една цялостна инициатива за единния пазар в тази насока. А Генерална дирекция Санко и Генерална дирекция Правосъдие също ще а, бъдат ангажирани, защото аз мисля, че най-вече Генерална дирекция Санко има много какво да направи в тази сфера. Една друга сфера, която се базира на информацията, ни обягва. Например, много информация има и то качествена информация, а, събрана от а, Генерална дирекция Санко по отношение на потребителите и отражението на някои елементи от конкуренцията върху а, тях. Съвместният изследователски център предлага да свърши още работа по моделирането на начина по който действа вътрешния пазар. Всъщност днес трябваше да има едно заседание във връзка с изработването на модели, за данни а, по отношение поведението на потребителя. Това е нещо изключително важно и се надявам да стане част, тази дейност, част от инициативата, за която споменах вече. И последното, което ще кажа, което се базира и на предложеното и от други колеги, е следното. Трябва да направим необходимото да имаме добър информационен поток, т.е. достатъчно много и то качествени данни а, за а, пазарите и а, за начина по който поведението на пазарите влияе върху поведението на потребителите. А, това са неща, които са изключително важни, според мен, и за това си разреших да ги спомена. А, другият а, докладчик във сянка не е тук, така че искам да попитам координаторите, искат ли да вземат думата. Добре, тогава ако господин Га се съгласи а, да се да покана комисията и госпожа Пано да вземат думата. Благодаря, господин председател. благодаря много и за любезните думи в началото на, ваше, на нашето заседание. А наистина работим добре и отблизо с вас и обещавам да продължим така а, наистина дневния ред, касаещ а, потребителите, е най-важния за нас. А, вие целите, се целите в, целите в това, което и, и ние се целим и полагате усилия а, за потребителя, което и ние се опитваме да правим. А, ние, разбира се, ще разгледаме всички коментари някои от предложените изменения вече са разгледани от нас. Това е съвместна инициатива. Дневният ред е един и същ, защото потребителите са навсякъде в цяла Европа, независимо в коя сфера потребяват. Какво трябва да се направи във връзка с, с измененията за, с цел подобряване на а, директивата. Альтернативните а, методи а, за разрешаване на спорове е едно от нещата, за да се направи една много, едно много ясно разграничаване а, между а, двата механизма а, за а, уреждане на спорове, като другият е колективния. Така, за финансовите услуги. Вече Европейската а, комисия е ангажирана с а, договора и а, а, сега работим по повишаване на а, прозрачността и а, банковите сметки. Освен това, искам да подчертая, че вече сме направили оценка в държавите членки на ситуацията и а, ние сме готови вече за последния етап от осъществяването на инициативата. По безопасността на стоките. Нещата се развиват. Много динамично при това. Миналата седмица беше приета от Европейската комисия пакета от мерки и мисля, че А, това е нещо, което, а, тъй като е много важно, трябва да се появи в, е, а, като отражение в измененията и в директивата. А, ние нямаме правното основание да извършваме инспекции самите ние, но ние правим необходимото, за да сме сигурни, че компетентните органи в национален мащаб извършват въпросните инспекции. А, подкрепата финансовата подкрепа, освен това и подкрепата за изграждане на а, капацитета, административния капацитет на тези а, органи в а, държавите членки е много важна а, част от нашата работа. Освен това, потребителските организации а, по същия начин биват а, подкрепени. Що се отнася до а, уязвимостта на потребителите, трябва да ви кажа, че има една много широка дефиниция а, на уязвимите или а, и за това може би е по-редно да се говори за уязвими ситуации, а не за уязвими а, лица или потребители. И искам да ви уверя, че а, ние сме се фокусирали върху това също. По качеството. Какво мога да кажа? Е, само мога да напомня, че целта на нашето законодателство в тази му част е първо безопасност на хранителните и нехранителни продукти, има и съвсем конкретно законодателство в сферата на а, земеделието в тази връзка, но когато става въпрос за отделни съставки в а, хранителните а, продукти, а, не трябва да забравяме, че има и много традиция, много а, обич... много а, специфични за дадена култура в дадена държава членка характеристики на храните. Разбира се, както знаете, работните групи винаги след съответния обем работа формулират препоръки. Същото се прави и, при, и в случая с електронните елементи в електроразпределението и така ние бихме могли а, да кажем че, с голяма степен на увереност, е, че добре сме насочили усилията си и а, своите препоръки. Всички ние знаем колко важно е това. Следващия месец ще има а, среща на високо равнище на европейските потребители – и за това е изключително важно качеството на това, което ще произведем ние а, и ще представим пред тях. Не знам дали моите конкретни думи ви помогнаха, но очакваме по-нататъчните стъпки в процеса до неговото окончателно прикъс... приключване. А ако имате нужда от допълнителни разяснения, моля, направете знак. Благодаря, госпожа Манфреди. Beautiful. Съвсем накратко, господин председател. Искам да подчертая, че споделяме вашето виждане относно това колко е важно да си пионер в цифровата революция. Аз управлявам звено, което се занимава с директивата за нелоялните търговски практики. Тази директива има голям потенциал в областта на интернет офертите, които имат за цел да заблудят потребителите. Този потенциал трябва да се отключи обаче. Вашата комисия скоро ще получи доклада за изпълнението на директивата за нелоялните практики. Да се надяваме, че този доклад ще се появи към края на март. Искам да приветствам работата на докладчика и на всички членове на парламента е, и за подкрепата им за най-главното тук. А именно да се определят приоритети, тъй като економическото положение никак не е добро, както знаете. Ние избираме пет ключови економически сектора, където потребителите са в тежко положение или изложени на риск. Ето защо измененията в тази връзка са много важни. Ние обаче в Брюксел имаме ограничени правомощия и парламента трябва да ни помогне по някакъв начин. И още нещо, можем да се получим много от случаи, които определяме като случая с Apple. Може би знаете за такива случаи от вестниците. Госпожа Рединг написа писмо на министрите на Съюза с цел да им обърне внимание, че трябва да се намерят нови начини за справяне с поведение, което нарушава правата на потребителите. И тук става въпрос не само за търговци, които работят в разграничен мащаб, но и за търговци, които работят с много-много потребители на вътрешните пазари. Господин Харбър, прав сте. Трябва да се вдъхновим от политиката на конкуренцията. Може би е добре да намерим някакъв общностен прак за случаи, за които ще има нужда от стабилни, конкретни общностни действия. И ние, институциите, можем да се обединим по някакъв начин, за да работим за по-категоричното изпълнение на законодателството. Благодаря. Благодаря за това, че добавихте още нещо, тъй като и вие работите по вашия дневен ред. Надявам се, че този доклад ще се превърне в ценен принос в процеса на уточняване на стратегията. Надяваме се, че ще можем да видим приемане на, на тази стратегия и на доклада. Вече ни потвърдихте графика на работа. Нека, ако може, да чуем още веднъж вашата позиция. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които коментираха усилията на колегите определено ще доведат до там, че окончателният вариант на текста ще стане по-добър. Искам да благодаря на комисията за това, че даде ход на работата по това досие. Благодаря на комисията за изказванията днес. Този доклад, свързан с програмата за европейската политика за защита на потребителите, е изключително важен. Ние, като парламент, представляваме гражданите и би трябвало да взимаме решения, които да се отползват за тях. Гражданите са и потребители. И всъщност това е и сърцевината на настоящата инициатива. Потребителя е в центъра на нещата. Доклада, който получихме от комисията, е цялостен, хоризонтален, обхваща много елементи и ние сега ще подобрим с нашите изменения този текст. Приноса на колегите е отчетен. Част от техните текстове вече са включени в съдържанието на документа. Например, по отношение на укрепяването на възможността потребителите да упражняват по-добре своите права. Има и съдържание с цел подобряване на инструментариума за предоставяне на информация и за изграждането на капацитет в тази област. Потребителите са изправени пред предизвикателства и трябва да се намерят решения на тези предизвикателства. Споменаваме електронната търговия, новите технологии. Тук се включват и нанотехнологиите, генетично модифицираните организми, въобще новото развитие в науката и техниката, което засяга потребителите. Всичко това трябва да стане част от програмата, която подготвяме. В рамките на бъдещата среща на докладчиците ми се иска да положим доста усилия. Вече имам списък с компромисни текстове. Ще ги дам в писмена форма на докладчиците от другите групи. Обеден съм, че ако тези компромисни текстове се приемат, ще успеем да ги представим и на комисията и ще постигнем някакъв напредък. Благодаря, господин председател. Вече ви казах какъв е графика на работа. Ако искате да го повторя, ще го направя. Мога да ви припомня какви са датите. Те ще бъдат публикувани на нашата веб страница, така или иначе. Казва председателя, много благодаря на Висенте Гарсес за това, че е наш докладчик. Благодаря на докладчиците от другите групи и сигурен съм, че докладът ще е много добър. Благодаря на комисията за изказванията. Госпожа Кълниета иска да каже нещо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека просто да се възползвам от възможността и да отговоря на господин Рашфор. Защо НП предлага заличаване на препратката към многогодишната финансова рамка. Заличихме параграф 17 и тук говоря и за изменение 208, защото текстът е същия както в параграф 5 и изменение 124. Има нужда от адекватен бюджет за всички тези дейности. Това е идеята. Мисля, че така откликвате наказаното от господин Рошфор. Добре. Нека да преминем към следващата точка. Първа размяна на мнение относно едно много важно становище, наречено електронна идентификация от удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Вече казахме, че цифровия единен пазар е приоритет за нашата комисия предишната комисия се занимаваше с електронните подписи. Госпожа Гало има важна роля по този пакет, тъй като ние сме водеща комисия по темата. Знам, че тя се срещала с представители на индустрията. Ще дам думата на госпожа Гало. Това е първа възможност да чуем какво се крие за това досие. Имаме представители на комисията. Андрея Сервида, ако не се лъжа, да. Той е ръководител на специалното звено в Генерална дирекция Connect и работи по това предложение. Първо ще дам думата на госпожа Гало. И след това, ако не се лъжа, комисията ще направи представяне на своето предложение. Така ли? Добре, нека първо да чуем госпожа Гало. Благодаря. По това досие, което е толкова важно, но и твърде техническо времено с това, Искам да отправя няколко въпроса към Европейската комисия. Радвам се, че ми давате думата да се изкажа първа. Този проект регламент съдържа някои новости, които са съществени. Противно на съществуващата рамка директивата от 1999 е, година, освен електронният е, подпис, е, се въвеждат нови услуги, като печ, електронния печат, както и електронните доставки. Изборът на регламента не е случайен. Подкрепям изборът, направен от Европейската комисия, тъй като директивата от 1999 година не постигна очакваните резултати, що се отнася до хармонизацията. Прилагането беше различно на национално ниво, поради различното тълкуване от страна на държавите членки. Това показа какви са проблемите с оперативната съвместимост и съжаляваме, че се стигна до разпокъсване на единия пазар. Освен това, директивата от 1999 година и стандартите, съдържащи се в нея, вече не отговарят на изискванията на пазара. Твърде устарели са. Целта на предложението е, за нов регламент са съвършено ясни. Става дума за създаването на условия за доверие сред потребителите в е, цифровата среда. И става дума също за развиване на единия цифров пазар – Създаването на условия за доверие изискват е, да се опазват е, личните данни, както беше споменато и при разглеждането на предходното досие. Това е друго досие, което познавам добре. Трябва да бъдем изключително предпазливи, още повече, че този регламент трябва да съответства на това, което правим в Комисията по правните въпроси относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, така наречения privacy by design. Що се отнася до завършването на единия цифров пазар, аз полагам максимални усилия да се постигне тази цел – но не сме стигнали до окончателни резултати. Бих искала да задам някои въпроси и да получа разяснение от страна на Европейската комисия. Що се отнася до принципа за взаимното признаване и за взаимното приемане, въведен от комисията. Това е добър избор, тъй като всяка държава членка ще която е инвестирала е, в е, е, средства за електронна идентификация, да запази съществуващата си система. Сигурността на мрежите и на информацията е изключително важно за развитието на цифровият пазар. За това предлаганата нотификация ми се струва, че не е достатъчна, що се отнася до стандартите за сигурност, които се предлагат. Въпросът, който си поставям е а, дали трябва да се въведат спецификации а, и минимални прагове, които да са общи за всички норми, които да се, се разработят от Европейският институт за стандартизация в телекомуникациите. Това може да ни послужи за основа, за пример, да имаме един минимален референтен прак. Вторият въпрос, по който искам да получа разяснение, се отнасят новите удостоверителни услуги, които се предлагат в текста. Става дума за електронния печат, за електронните документи. Трябва да има взаимно признаване между държавите членки на сертификатите и на техническите норми. Това е изключително важно, за да се гарантира правната сигурност. Политика на сертификация трябва да води до обща правна основа. Това ще допринесе за развитието на удостоверителните услуги при електронни транзакции, особено за малките и средни предприятия. Когато се разглежда регламента трябва да продължим работата, която е свършена до тук. На трето място контрола върху предоставянето на удостоверителни услуги. 17 член, алинея 1. Тук има липсва изискване за предварително авторизиране за предоставянето на услуги. Ако контролният а, орган каже, че излезе с негативно становище, какво ще се случи в так... при това положение? Комисията трябва тук да ни внесе повече яснота. Още един въпрос – Спомням си, че в резолюциите, които приехме през 2010 година, през юни, комисията трябваше да изготви портал на националните органи, които издават разрешителни съгласно член 26. Комисията обаче не пояснява който, кой ще предоставя тази услуга и искам да получа повече яснота по този въпрос. И в заключение, въпреки че разбирам, че не можем да дебатираме в рамките на нашата парламентарна комисия или друга да е непрекъснато и продължително техническите спецификации, Необходимо е да има технологична неутралност в този регламент. Но прибягването непрекъснато до делегирани актове или актове за изпълнение и то по един системен, систематичен начин следва да се коригира чрез предложения. Комисията трябва да ни предостави повече информация по въпроса. Това е първи обмен на мнение по тази тема. Има някои конфликти на компетенциите по това досие. Първоначално беше възложен на ИТРЕ. Нашият председател съвсем основателно успорва това защото е единият цифров пазар е в компетенциите на нашата парламентарна комисия. На председателския съвет бяха разгледани различни възможности по член 51. Получихме възможност да водим дълги, продължителни, тежки преговори по член 50 и считам, че най-добрият начин е да се подкрепи намереното решение. Надявам се, че моите колеги докладчици в Сянка споделят моето мнение. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на председателя Малкъм Харбър, че толкова добре отстояваше позициите на нашата парламентарна комисия по това досие. Очаквам разяснение от страна на Европейската комисия, тъй като това е изключително техническо досие и се надявам, че колегите ще проявят интерес. Искам да благодаря на всички, които са днес в тази зала за коража да участват в това разискване. Благодаря за това, че очертахте най-важните елементи досието е важно, но като се има предвид какъв опит имате, сигурен съм, че ще успеем. Всъщност има двама докладчици в сянка, госпожа Прендергаст и аз, а и господин Кройцман, който замества господин Бушой. Аз предлагам първо да чуем господин Сервида от комисията. Той ще представи с презентация плановете на комисията. Това е първи обмен на мнения, така че първо да чуем господин Сервида и след това господа, госпожа Прендергас може да започне въпросите. Господин Кройцман и аз ще я последваме и след това с госпожа Гало ще обсъдим графика на работа. Господин Сервида има думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря Госпожо докладчик, добър ден на всички. За мен е чест да съм днес тук сред вас, за да представя предложението в тази област. Искам във времето, което ми е дадено, да използвам една презентация като отговор на някои от въпросите, повдигнати от докладчика. В края на презентацията ще поговоря по тези аспекти, които не са засегнати в презентацията. Следващия диапозитив и така, защо имаме нужда от такъв регламент? Докладчика вече каза, че има два елемента. На първо място фрагментацията, която се получи от транспонирането на директивата и на второ място ние искаме да отчетем факта, че има големи инвестиции в много държави членки с цел електронния подпис и рамката около него, както и техническите решения в тази връзка да проработят ефикасно на национално ниво. Директивата от 1999 година не можа да даде необходимия инструментариум но развитието на пазара може да доведе до развитието на отделен пазар за електронни подписи и удостоверителни услуги. Целта тук е да имаме голяма доза правна сигурност и доверие в единния пазар. Ето защо от една страна трябва да се избере начина на действие. Регламента решихме, че ще е необходимия инструмент, за да се справим с това раздробяване по отношение на електронната идентификация. Втория аспект, директивата между другото беше прията през 1999 година и много време мина от тогава, така че тук вече не говорим за електронен подпис, говорим за удостоверителни услуги. Един много важен елемент за тези услуги е да има механизъм за удостоверяване на самоличността. Разбирам, че когато говорим за идентификация, започваме да навлизаме в една много чувствителна област, тъй като предоставянето на данни за самоличността е прерогатив на държавите членки. Ние се опитваме да избегнем хармонизацията, Просто даваме възможност, тъй като има вече около 16 държави членки, които използват електронната идентификация за своите граждани. Та искаме тези граждани да могат да използват онлайн услугите или електронните услуги извън юрисдикцията в която обикновено се използват средствата за удостоверяване на самоличността. Ето защо трябва да има взаимно признаване на тези услуги и на електронната идентификация. И това признаване трябва да бъде включено в член 114, свързан с вътрешния пазар. Това са правните основания. Ние смятаме, че трябва да се определи правната база, за да се гарантира е, правната е, сигурност и за да се даде възможност за много повече услуги, отколкото имаме днес. Както докладчика спомена, ние направихме крачка напред от директивата за електронния подпис на сам. Опитахме се да включим една необходимост, която възникна в държавите членки. А именно факта, че електронният подпис сам по себе си е важен, но Ако искаме да отчетем интересите на бизнеса и на потребителите, то би трябвало да включим нещо повече. Ето защо включихме и електронното поставяне на час и дата, електронните услуги по доставката, за доставка, допустимостта на електронните документи и удостоверения по отношение на веб страниците. Ще е трудно без тези елементи да се гарантира бизнеса и връзките между компаниите и между компаниите и гражданите. Независимо дали става въпрос за веб страница или не, трябва да се удостовери как съответният елемент е свързан с една реална идентичност. Всички тези елементи, които описах, би трябвало да доведат до по-голямо доверие, до повече удобства и до улесняване. Например, от разстояние може едно лице да се записва в университет, без да се появява на място. Само чрез използване на електронна идентификация. Сега може да се използва електронна идентификация в други държави, и от техническа гледна точка това е възможно, но дали се признава идентификацията е отделен въпрос. Цифровия единен пазар е първата стъпка в този процес, но ако искаме да се гарантира доверието, то трябва да има правна сигурност, отчетност, техническа сигурност, за да може тази практика да се превърне и в стандарта. Малките и средните предприятия са наша цел, защото те са двигателя на Европа. Малките и средните предприятия са в сърцевината на растежа в Европа. Няма да ви губя времето, просто искам да поясня защо в идеалната ситуация всички тези инструменти, които предвиждаме, биха довели до нещо добро. Избрахме плащането на данъци. Това едва ли е най-приятната дейност в живота на хората, но искаме един процес, който е свързан с а, сравнително неприятни емоции, да стане малко по-приемлив. И така, първата част от процеса, първата стъпка удостоверение на веб страницата. Днес давам пример с данъците, Утре това може да е записване в университет. Би трябвало да имаме един и същи начин за удостоверяване на самоличността. След като съм се идентифицирал със своя документ на съответната веб страница, трябва да мога да подпиша онова, което съм дал като информация. Но защо само подпис трябва да има и печат, за да се гарантира, че онова, което съм предоставил, няма да бъде отхвърлено, просто защото се дава по електронен път. След като съм си изпълнил задълженията, трябва да получа нещо и от администрацията. И тук идва е, така нареченото електронно датиране след като човек е спазил сроковете за подаване на някакви документи, той трябва да е сигурен, че е спазил изискванията и трябва да получи потвърждение за това. Естествено, просто може да се наложи да запазиш документите си и да доказваш, в течение на няколко години, кога какво точно си направил и си дал като информация. Както вече ви казах, ние смятаме, че тази система е изключително важна за, за всички граждани. Ние смятаме, че електронизацията ще донесе много ползи, не само за гражданите и за компаниите, но ще доведе и до по-ефикасен начин на организацията на административните процеси и ще се оптимизира въобще публичната администрация. Толкова за увода. Сега минаваме към отделните членове. Онези членове, които са ваша компетентност. Член 3. Определенията. Например, има и други елементи, между другото, които не са изключителни правомощия на ИМКО. Например, сертификацията на продукти, предоставянето на стабилни, надежни системи и Накрая, но не и на последно място по значение, зачитането на правата на човека. Тук се задават минимални принципи и базови изисквания Изпълняването на тези изисквания трябва да се основава на някакви стандарти, Всички тези стандарти, които предвиждаме в регламента, би трябвало да се появят с течение на времето, тъй като голям брой от услугите, които предвиждаме, не са широко разпространени и стандартите не са уточнени. И съответно, дори да има стандарт, добре е да има механизъм за гъвкавост, както е предвидено в директивата за електронния подпис, например. Целта е да се актуализира списъка от стандарти, Един от основните елементи е взаимното признаване на средствата за електронна идентификация. И тук не става въпрос само за идентификацията на физически и юридически лица, а освен това и за начина по който се е, идентифицира едно лице от техническа гледна точка. Тук се предвижда механизъм за сътрудничество, според който държавите членки ще могат да определят нивата на сигурност, както е и по други документи в рамките на други системи. По отношение на удостоверителните услуги, опитваме се да внесем упростяване. Тук, освен това, разчитаме на сътрудничеството с трети страни. Искаме да поясним някои концепции, свързани с електронния подпис. Много от тези елементи ще имат въздействие върху националното законодателство. Трябва да се гарантира синхронизацията между националните правни рамки и регламента. Знаете, че регламента, неговия дух и буква имат примат пред националното законодателство. И така ще успеем или ще се опитаме да решим проблема с фрагментацията, който цари в последните 14 години. Член 10 доставчиците от трети страни ние се опитваме да работим в глобален мащаб, в глобална среда. Когато говорим за качествени удостоверителни услуги и качествени доставчици на такива услуги, би трябвало да се предвиди механизъм за признаване. И целта е не само Европа да признае онова, което е създадено извън Европа, но и да може нашите продукти да се признават извън ЕС възоснова на реципрочността. По отношение на електронните подписи, тук сме упростили процедурата. Целта е да се покаже, че електронния подпис ще се обвързва само с физически лица. За юридически лица ще имаме електронни печати, които са по-уместни, тъй като юридическите лица или подписват чрез едно физическо лице, което ги представлява, или действат сами по себе си и би трябвало да гарантират своята идентичност чрез електронен печат. По отношение на правните последствия от електронните печати, вече ви казах, че те ще бъдат използвани за юридически лица. Каза ви какви ще са последиците с цел да се гарантира происхода на лицата и неприкосновеността на данните. Трябва да има правила във връзка с правната стойност на маркирането на датата. Целта на маркирането на датата е да се види дали едно лице е спазило съответните срокове и дали си изпълнило задълженията. Електронната доставка, както и приемането на електронните документи. Ако не гарантираме приемането и надежността на доставките, процеса няма да има никакъв смисъл. и дори и да се случва нещо, ще има правен вакуум и няма да действаме с скоростта, с която искаме да действаме, тъй като минаваме в крайна сметка между различни юрисдикции. Искаме не само да се предоставят повече услуги, искаме да стимулираме компаниите да разчитат на тези услуги, да преминат към електронен обмен на информация, тъй като това е по-удобно и освен това биха могли да се ползват със същото ниво на доверие. Готов съм да отговоря на някои въпроси на докладчика. Технологичната неутралност. За нас това е изключително важен елемент и ето защо актовете за изпълнение са включени тук. Нека да ви дам един пример. В контекста на директивата за електронния подпис се стигна до там, че някои държави членки приеха някои решения от типа на хардуера, като така наречената смарт карта. В други страни решенията са различни. Ние смятаме, че и двете решения са добри, ако се основават на, на добри стандарти. Подписването от разстояние, в облак и така нататък също може да се предвиди в регламента. И накрая сертификацията във връзка за сигурността няма официално споразумение за взаимно признаване между държавите членки. Има само споразумение между компетентните органи. Там се включват само 7 страни. Ето защо ние трябва да видим как сертификата за сигурност може да се превърне в нещо по-масово и да се радва на доверие. Нека да не забравяме, че не всички държави членки имат възможността от техническа гледна точка да създават такива сертификати за сигурност, но дебат с държавите членки продължава. Благодаря. Um, благодаря за много ясните и подробни обяснения. Това е изключително важно предложение, защото а, има голяма степен на сложност, но на всичко това предстои бъдещето. Съвсем правилно подчертахте колко голямо е значението а, на това, което се обхваща а, от документа, защото за търговските транзакции в обществените поръчки това само ще бъде като едно допълнение, водещо до по-високо качество. Особено за малките и средни предприятия, това ще бъде е, глътка въздух, те ще пестят средства, и време и усилия. Водеща инициатива може да се превърне в това. Също така електронният паспорт за професионалните а, качества и квалификации е нещо друго, което а, може да помогне и всичко това е все в сферата на разисканото от нас. Взаимното признаване на квалификацията. А, госпожа Прендергаст. Да, благодаря, господин председател. Наистина много детайлна презентация, наистина. И Господин председател, радвам се, че вие подчертахте колко голямо е значението на тази тема и на това законодателство, което ще регулира бъдещето фрагментацията на техническите стандарти и юрисдикциите също така ни карат да разберем колко е важно едно, един, един единен пакет от законодателни актове. тук в парламента ние наистина разбрахме колко от презентациите, които ни бяха предложени, разбрахме колко голямо може да бъде значението за големите компании, за големите институции, когато се въведат такива електронни инструменти за извършване на транзакции. Освен това, сигурността ще бъде на много високо ниво. Е, сигурността на данните. Раз... също така беше подчертано, че и за дребните, по-дребните участници в а, а, търговията е много важно да се прилагат всички тези инструменти на единния пазар. Очевидно е, че стандартите в частният сектор се развиват твърде фрагментирано, както беше и подчертано от колегите. Финансовият сектор използва на единни методи за електронни електронно сключване на транзакции, финансови транзакции. Същото се отнася и до търговията в нейния реален, обичаен вариант. Всички тези онлайн инструменти ще доведат до повишаване на ефективността. Трябва да се повиши нивото на увереност, че това, което се случва онлайн, може да а, улесни реалният живот, реалните дейности. Идентификационните системи трябва много а, регулярно да а, а, и планирано да бъдат а, прилагани Разбира се, че трябва да има не само законодателното основание за всичко това, но и административния капацитет, за да може а, специалист да се обръща към специалиста с помощта на всички тези онлайн инструменти. Иначе, а само ако оставим а, нещата в техния чист а, отдалечен от реалите свят, едва ли ще се получи нещо добро. За това трябва да въведем и а, по, по законодателен път да въведем и задължителността на спазването на всички стандарти, касаещи непрекосновеността на личните данни и м, сигурността на данните, които а, са събрани или се ползват. В киберпространството знаем, че САЩ излезе с инициатива за идентификация на лицата, които, на които може да се има доверие и а, да а, търгуват, да а, функционират в киберпространството. Това е нещо а, а, добро, това е още една стъпка напред към най-новото от 21 век. Благодаря ви много. Много полезни елементи включихте към казаното до тук, но наистина е добре да работим всички заедно, защото идеите валят една след друга. Господин Кройцман, да, благодаря, господин председател. А, наистина беше много интересен ден. А, чухме много от а, идеите на представителите на различни а, организации, от а, комисията И в нашата комисия тук, ИМКО, не беше много отдавна времето, когато се разискваше единния пазар и необходимостта от внасенето на елементи, касаещи регулирането на дигиталният свят. А сега вече имаме правна, правно основание за а, електронния подпис, но още много трябва да се направи. Не винаги а, всичко може а, да бъде съвместимо с вече съществуващите неща. А, някои а, финни настройки. Очевидно е, че за финансовите услуги, за търговските транзакции, за съобщителната промишленост е много важно да се актуализира, модернизира законодателството. По този начин ще можем и да увеличим, да засилим доверието на хората към а, всички тези електронни инструменти и към законодателите в Европейския съюз. Разбира се, системите никога няма да бъдат идеални, а тази електронна съвместимост е много интересно нещо, изключително важно, Тази съвместимост трябва обаче да бъде регулирана законово, за да може да бъде и реално осъществена. Ние трябва да разискваме всичко това, което комисията предлага и от гледна точка на това доколко е необходимо и доколко е съществено като елемент в цялата картина. И накрая, потенциалните спестявания при използване на тези електронни инструменти за а, уреждане на търговски спорове и а, транзакции е очевидно. В момента германската система за електронни паспорти или идентификационни карти се разработва и до 3 години ще имаме в пълен мащаб прилагане на тези карти. Но ще трябва да изчакаме да видим какво ще стане и как ще може тази наша система в Германия да бъде а, съвместима с системите на другите държави членки, пък и на други държави по света. Благодаря. Мисля, че само аз останах като докладчик в сянка да се изкажа. Това е едно добре структурирано предложение. Мисля, че добре е постигнат баланс между комисията и а, от комисията между държавите членки и а, координиращият център. Държавите членки изразяват своето неудоволствие от прекалената централизация, но а, тук, като че ли в тази сфера, а, е очевидно, че за да върви тя напред, да, държавите членки трябва да получат колкото се може повече а, самостоятелност сферата, която разглеждаме, а, за нас означава като роля да дадем някакъв стимул на държавите членки да урегулират добре всичко това. А, държавите членки, например, а, трябва да са задължени да изградат органи, които да се занимават с уверителните услуги и свързани с уверителните списъци и а, след това да видим какво може да се направи за тяхната оперативна съвместимост на системите. Всъщност, доколкото си спомням, ние вложихме е, няколко разпоредби, в, в документа, касаещо регулирането на финансовите транзакции, но не, тъй като не е при мен, пред мен текста, не мога да цитирам и няма повече да говоря по въпроса. Освен това, искам да спомена във връзка с представенето от страна на комисията, а, че а, тези а, структурирани координиращи а, групи, които се предлагат да се създадат, може би не са а, лоша идея по отношение а, надзора над евентуалните а, пробиви в а, системите за сигурност на а, всички тези електронни инструменти. Поредица от интересни мерки се предлагат. Е, те касаят и е, защитата на личните данни и на данните изобщо, така че аз наистина се радвам, че а, тук имаме основополагащи е, сериозни елементи на работата, която ще свърши много по-лесно след като имаме а, такива документи, по които да работим. Аз искам да попитам комисията има ли нещо да добави или някои от колегите. Аз не отговорих на докладчика в връзка с защитата на данните, а това е важен елемент, тъй като е свързан с доверието. Разпоредбата е такава, че когато се приеме новата рамка, ще се прилага пряко Относно принципа за privacy by design, по отношение на доставчиците на удостоверителни услуги, Тук обвързваме нещата с минимизиране на данните. Това са важни защитни механизми. И това трябва да се напомня на доставчика при събирането и управлението на данните от страна на него. Трябва да споменем и международното измерение и въвеждането на електронната идентификация. Всичко това е в ръцете на държавите членки. Те поемат отговорността. Надзорните органи не фигурират, защото с тези въпроси се занимава правителството. Има страни, в които частния сектор предоставя някакви средства. свързани с е, електронната идентификация на лица, които искат е, да имат достъп е, до публични услуги. Това задължение е извън обхвата на регламента. Има отделна глава, която е формулирана по начина, по който я познавате. Държавите членки поемат цяла отговорност, тъй като те вземат решенията как да процедират. Подходът, който беше представен на техническо ниво, който се базира на федеративния модел. Е интересен модел, който позволява различните средства за електронна идентификация да гарантират сигурността, опазването на личните данни и прочие. Благодаря за вниманието. Госпожо Галер, искате ли да направите заключително изказване? Да, господин председателю, накратко. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за внесените пояснения. Искам да благодаря на колегите за тяхното участие. Крайният срок за представяне на изменение е 15 май Малко бяха изместени сроковете, така че срокът за представяне на предложения за изменения е 15 май. Ние ще разгледаме вашия проектодоклад на 25 април. На 4 април трябва да го изпратите за превод. Разполагате с малко време и съм убеден, че ще използвате мъдро това време. Окончателното разглеждане ще бъде на 9 девети Благодаря на комисията за това представене. Всички разполагате с слайдовете. Те ще бъдат на ваше разположение и на вебсайта за хора, които ни гледат отвън. И последната точка от дневния ред за днес е разглеждане на проекто становище на комисията за комисията по правните въпроси относно подобряване на достъпа до правосъдие, правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове. Това е важен елемент за дейността на вътрешния пазар и особено за малките и средни предприятия за гражданите. Ханс Питер Майер е докладчик по, този, по това становище след което докладчиците в сянка ще имат е, думата. Аз ще заместя господин Фокс. Ще ги обобща и ще ви ги изпратя по-късно в е, по-пълен вид. Госпожа Състамойнинен е от представител на комисия, сред представителите на Европейската комисия. Кой ще вземе отношение по въпроса от името на комисията? Моля да се представите. Аз представям госпожа Матя Мойнев. Аз съм Жиром Кариет. Да, след това ще ви дам думата. Ако господин Ханс Питер Майер е готов, ще му дам думата да представи становището си, след което госпожа Перес ще има възможност да го коментира. Аз ще направя коментари от името на господин Фокс, след което ще дадем думата на господин на представители на комисията, господин Рошфор също Вие сте заместник докладчик в сянка? Не, не, официалният докладчик в сянка съм. Добре, и вие ще имате възможност да се изкажете. Господин Майер. колеги колеги. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклада на комисията от 23 февруаря миналата година разглежда използването на директивата за правна помощ. От 30 ноември 2004 година тази директива е в сила, значи 10 години. Резултата е, че много малко граждани, засегнати от тези процедури, знаят, че те съществуват. Тези съдебни процедури. Професионалистите, като мен, знаят, че това е нещо, което буди съжаление. В областта на гражданското право това е една мащабна инициатива. Комисията справо казва, че хората не са се възползвали в достатъчно голяма степен от тази услуга. От 1 януари 2009 година има и средства, които са предвидени за насърчаване на, на тази услуга. Ето защо е малко трудно да се разбере защо няма конкретни резултати. Комисията трябва да гарантира, че директивата е приложена както трябва. Доклада на комисията на три места показва, че изпълнението в държавите членки, поне в някои аспекти, не е достатъчно. Изпълнението на официални решения, разходите за път и някои други важни въпроси не са достатъчно добре отразени в практиката. Става въпрос за, за пазар, на който гражданите могат да пътуват, да се движат свободно и те трябва да се възползват от такива услуги. Ето защо трябва да се предприемат мерки за повишаване на осведомеността. Може да има нещо като база с данни за европейските граждани. Правната помощ трябва да се дава там, където има експерти, които познават съответната държава, които говорят на съответния език, всичко това може да се включи в базите данни. Има цял куп процесуални разпоредби, които сме приели вече. Имаме разпоредби свързани с документите, с договорите. Има различни европейски е, гаранции, документи, свързани с закъснели плащания и така нататък. Всичко това е свързано с е, разпоредбите за правна помощ, само че хората не знаят че имат право на нещо подобно. Дори съдиите не са осведомени. Във всеки съд трябва да има лице, което да информира гражданите за това, че има формуляри, с които те могат да поискат помощ. Трябва да им дава информация за това как се попълват формулярите, къде могат да получат помощ по граждански и търговски спорове. Във всички тези процедури удостоверителните услуги от електронен вид могат да се окажат много полезни. Например, процедурата за малките искове е изключително полезна, особено в контекста на, на германската правна система, но информацията трябва да се прехвърля и обменя в трансграничен план. Ето защо аз смятам, че трябва да има обезопасен, сигурен електронен трансфер, който да доведе до намаляване на разходите и на юридическите разходи. Благодаря. Господин Перес. Благодаря. господин председател. Госпожа Перес има думата. Аз съм съгласна в голяма степен с казаното от господин Майер. Няма съмнение, че в областта на правосъдието много може да се направи. Достъпа до правосъдие трябва да е кръгален камък на е, пространството на правосъдие, както е казано и в член 47 от договора за функционирането на Европейския съюз. Достъпа до юридически услуги е свещено право и то трябва да се зачита и в трансграничен план. Гражданите трябва да имат достъп до правна помощ, ако искат да си върнат и доверието в вътрешния пазар. А пък всичко това е важно и за растежа, и за работните места. Едно решение от 2003 година, свързано с трансграничните спорове, беше първата стъпка в създаването на информация за това къде може да се получи помощ, ако има спорове. Аз съм съгласна с господин Майер, че е жалко, че хората не са запознати с своите възможности, възможностите за безплатен достъп до правна помощ, до съд, когато има трансграничен план. Едно проучване на Евробарометър, което се появи тази седмица, показва, че само една трета от гражданите на ЕС знаят какви са им правата като граждани на Съюз. Така че трябва да има информационна политика и да повишим осведомеността и на гражданите, и на юристите. Комисията изглежда се е взела с тази задача. На второ място, економическите критерии за отпускане на безплатна правна помощ. Както казва член 1 от директивата от 2003 година, тази безплатна помощ трябва да се отпуска на хора, които не могат отчасти или в пълна степен да платят за разходите, които се натрупват във връзка с някакъв съдебен процес или правна помощ. Член 5 обаче разширява тези възможности. Не би трябвало да се подкопава правото на гражданите да се явят и да бъдат изслушани от съда. Аз ще внеса изменения, естествено. Благодаря, господин Рушфор. Благодаря, господин председател. Докладът на комисията за прилагането на директивата е интересен, който ни дава ясна визия. Нямаме тук разминавания по разбирането за прилагането на директивата. Тя трябва да е добре транспонирана. Има обаче голям проблем с някои инструменти. В първа точка това се посочва в становището на господин Майер. Има и оперативни проблеми. Това е сложна механика, става дума за право, всички трябва да могат да упражняват правата си, но нещата са сложни. Господин Майер ни представя едно добро проекто становище. Аз го подкрепям. Създаването, например, на група адвокати, според мен е добра идея, защото има някои проблеми с упражняването на тази професия този пул от адвокати ще може да отговаря на конкретните въпроси. Господин Марни предлага също да се определи един единствен орган за всяка държава членка. Това е така в моята държава. Така, там има само един орган, който се занимава с осигуряването на такава правна помощ. но мисля, че проблематиката е толкова сложна, че дори два органа в една държава могат да имат затруднения да се справят и определенето на един единствен орган е вече минимума на симплификацията, който може да постигнем. Господин Майер иска да се подобри достъпа а, до типови формуляри. Това е основателно, въпреки че има а, известен напредък в а, портала за електронно правосъдие, но може да се подобре допълнително нещата. В седма точка се подчертава, че трябва да се отчитат различните стандарти, жизнени стандарти в държавите членки при определенето на помощта. Трябва да се види кои са обективните критерии, които можем да използваме. Знаем добре, че дори да имаме обективни критерии. Трябва да се представят документи, например, свързани с удостоверяване на финансовото състояние или пък местожителството. Не знае дали тези въпроси, дали тези документи ще бъдат достатъчно изправни. В осма точка се посочва, че държавите членки трябва да положат повече а, усилия, за да изпълнят условията на член 18 от директивата. Не знае защо се поставя този въпрос, не знае дали комисията също е съгласна. В десета точка господин Мар предлага да има хармонизиране на националните разпоредби, за да се избегнат вратички в закона. И това би било стъпка напред. Дали това е действително доклад, становището на докладчика? Как може да се разясни записаното в параграф 10. Моята политическа група подкрепя изцяло изготвения проекта на докладчика по становище и се надявам, че ще бъде прието това становище, изпратено до ресорната комисия, за да бъде отчетено в нейния доклад. Председателят Радвам се, че господин Майер работи по този доклад, тъй като той е много голям експерт. Аз самия не бях особено запознат с настоящото положение. Нещо, което не намерих в доклада на комисията относно правната помощ е дали има набор от критерии за това кога трябва да се използва тази правна помощ. Това ще ни помогне в нашата работа по единния пазар, защото най-важното за единния пазар са правата на хората и тяхното спазване. Ние се опитваме да накараме комисията и вече накарахме да публикува таблица с, правата на хората на единния пазар. Добре е да се включи този аспект в текста, може комисията да вземе отношение. Аз мисля, че това трябва да бъде нашата полза към това предложение. Това е първия ми коментар. Това е доклад относно състоянието на нещата. Комисията показва, че като че ли всичко върви добре, но активността на гражданите е изключително ниска. Така че можем ли да твърдим, че тази инициатива е успешна? В много държави членки трудно се кандидатства за такава помощ, защото държавите членки имат различни бюрократични процедури. Дори и да се намери адвокат, понякога хората не проявяват голям интерес относно това да му платят. Това не е документ, който е особено добре ориентиран към нуждите на пазара, липсва необходимата информация за потребителите. Комисията дава някои точки, по които може да се помисли и план за действие, който би трябвало да се следва. От наша гледна точка е добре да се види къде може да има промени и къде тази директива може да се прилага и използва по-активно. Това са бележките на господин Фокс. Той самия е юрист и то с голям опит. Аз съм аматьор в тази област. Мисля, че той ще даде писмени бележки, които ще бъдат доста по-подробни. Някой иска ли да коментира преди да дам думата на комисията? Не, добре, нека да чуем тогава комисията. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че е изготвил толкова обстойно проекто становище. Можем да приемем голяма част от предложенията на докладчика, тъй като нашата цел е същата като тази на парламента. Трябва да се улесни достъпа до правосъдие за всички европейски граждани. Аз съм съгласен с това, че нашия доклад не е напълно удовлетворителен. Както каза председателя, някои данни липсват, например по отношение характера на споровете, за които се иска правна помощ. Ние работим с изпълнители, с държави членки. Трябва да знаете, че понякога няма конкретни статистически данни, които да позволяват дали да позволяват да се види дали това е вътрешен случай или случай в трансграничен план. Гражданите и юристите продължават да се обръщат към съда или по-скоро към държавата членка, в която се намира съда, както се правеше преди да влезе в сила директивата. Има разходи за преводи, за адвокат и така нататък. Настоящата процедура имаше за цел да елиминира част от разходите, защото част от разходите се поемат от компетентните власти по прехвърлянето, други разходи се поемат от съда, който взима решение за това дали да се отпусне правна помощ. Трябва да има помощ по отношение на изготвянето на юридическото досие. Превода също трябва да се направи от компетентния прехвърлящ орган. Като цяло, Схемата, която предлага директивата, ако се изпълнява систематично, определено улеснява достъп до правосъдие на нашите граждани в чужбина. Проблема с осведомеността е много голям. Това го виждаме и сред юристите. Те нямат представа, че съществува такава процедура. И това е жалко, защото те би трябвало да се възползват от кратките срокове. Например, органа, който трябва да прехвърли молбата, има 15 дни да я прехвърли на, на получаващия орган. Всеки съд в ЕСА има право да предложи отпускането на правна помощ. Има минимални изисквания, свързани с разходите, които се покриват и по отношение на сроковете. Комисията е готова да подобри положението. Защо не сме направили нищо две години? Е, казахте вие. Ние се видяхме, събрахме се с експерти от държавите членки, обсъдихме доклада за дейността на директивата и доколко тя се прилага, беше ни казано, че няма нужда от промяна на положението. По-скоро трябва да се изпълнят по-добре съществуващите разпоредби. Трябва да ви кажа, че комисията няма правомощия да налага на държавите членки да избират единен орган, например. В някои федерални държави се налага да бъдат номинирани различни органи. В Испания, в Германия, например, това си е компетентност на държавите членки. Мисля, че това отговаря и на вътрешната система за правна помощ. Съгласен съм с докладчика, че ни предстои още работа, обаче, особено когато става въпрос за миграцията от системата Атлас към Европейския съдебен портал. Преди да дойда на днешното заседание, проверих дали има проблем с наличността на формулярите. Не видях такива проблеми. Опитах се да кандидатствам за правна помощ на френски. Вписах името си във формуляра. След това натиснах бутона за превод на английски. Системата работи както трябва и системата ми позволи или да запазя документа в PDF формат, или да го изпратя директно по имейл към Великобритания или към Ирландия и към техните компетентни органи. Може би в някои страни има проблем. Това е технически проблем, който може да бъде решен след като бъде осведомена комисията и нейните информационно-технически служители. Това е един добър инструмент, тази директива. Това е един от първите инструменти в областта на общностното законодателство в рамките на гражданското право. Докладчика иска обща европейска процедура. Успеха на процедурата е главното. Понякога имаме 28 различни режима. За да е привлечен кандидата от една такава процедура, тя трябва да е бърза, да не е свързана с допълнителни разходи. Така че ние ще положим максимални усилия, за да решим всички проблеми, които бяха очетани от докладчика. Благодаря. Да, това беше много ценна допълнителна информация и се надявам, че ще е, бъде използвана в становището на господин Майер. Ханс Питер, искате ли да направите заключително изказване, след което да видим какъв да бъде графикът? Да, искам набързо да обобщя. Искам да благодаря на Европейската комисия че възприе е, нашите аргументи, че споделяме общо установище, че това е добър инструмент, който обаче не е достатъчно познат, поради което и е недостатъчно е използван. Ние водихме дълги дискусии по въпроса. Това би било полезно само ако се проведе информационна кампания. Комисията ще трябва да задели средства за тази цел и да принуди държавите членки да използват и собствени средства за целта. Има толкова много възможности, които са непознати за хората. Ако не знаете, че можете да предявите иск с малък материален интерес през границата и че може да ползвате правна помощ, ако искате до 2000 евро. Ако не познавате обаче тази възможност, вие се обръщате към юрист, към адвокат в Германия, в Испания, в Гърция или в Румъния, може да се изисква специално разрешение. Разбира се, адвокатът ще каже, че може да поеме делото. Така че трябва на първо място да се осигури повече и по-детална информация. Ние ще обсъдим постъпилите предложения за изменения. Радвам се, че комисията, както и докладчиците в Сянка, подчертаха, че няма противоречие между моята позиция и тази на Европейската комисия. Предварително условие за всичко това, както казва комисията, и въпросите свързани с възстановяването на разходите за пътуване все още не са уредени. И не трябва да чакаме 10 години, трябва да, да действаме категорично. Вече 4 години има възможности а, за използване на процедурата за искове с малък материален интерес, но тя е слабо позната и слабо използвана. Не е чак толкова трудно да се съберат нужните данни за определена държава и определена юрисдикция. но не винаги е толкова лесно да се събере тази информация, да речем в Федерална република Германия. Тази процедура често се разглежда като периферна на други процедури. Могат да се въведе доста подобрения, например, в формулярите, ако те бъдат предлагани в PDF формат. Всички приложения трябва да бъдат в е, съответен формат. но понякога се налага да се а, променя формата, когато преминавате към друга процедура. Ако всичко а, се запазва, да речеме, в Word, ще бъде много по-лесно. И така, а, апела ми към комисията е да направи нужното с наличните технически средства. Председателят благодаря. С това приключваме днешното заседание на 4 март, понеделник и е следващото ни заседание от 3 до 6.30. Една от темите ще бъде обсъждане с комисаря Редин, която, с която ще обсъдим плановете от нейния ресор. Ще работим по бюджета за единият пазар на енергия, както и разглеждане на това как вървят тристранните преговори. Следващото заседание ще бъде на 21 и 22 марта. Господин Майер, има много кратък срок за представяне на изменения. Това е 27 февруари. Този срок е много, много къс. Да, така е. Трябва да разгледаме на 21 марта и гласуването ще бъде през април. Благодаря, обявявам заседанието за закрито.